Благодаря, госпожо министър. Благодаря ви за, този, за вашето изказване. Приключваме с този дебат. Благодаря на всички, които взеха участие в този дебат. Съгласно член 231 или не 4 от нашият правилник, вчера до 5 часа не са внесени никакви възражения, така че корекцията ще бъде приета. Благодаря ви. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред, свързана с доклада за напред.